Украина а, са важни, но все пак ще им трябва време. Затова не трябва само да критикуваме Украина и да помогнем да се интегрира към нашето семейство. Благодаря ви много, госпожа ви Чуете? Госпожа Овир има думата. Благодаря, господин